Okay, good morning everybody. Добър ден. Нека да започнем гласуването. За съжаление малко закъсняхме. Обикновено говоря на шведски, но по време на гласуването ще говоря на английски, за да ме следвате по-лесно. Започваме заседанието с точка 11. Заето си социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2012 година. Maybe Mr. Rumeva want uh, the floor. Господин Ромева, иска ли да каже нещо по едно устно изменение? По изменение 7. Не знам дали предпочитате да гласуваме по него, когато му дойде времето и да направя представянето тогава или сега. Добре, сега. Значи параграф 23, изменение 7. Устно изменение за промяна на три думи там където се казва Social Automatic Stabilizers, просто да се каже they. Тези три думи трябва да се заменят с те. Това е един по-неутрален текст и мисля, че има консенсус около това предложение. Благодаря. Нека да ви попитам тогава, тъй като виждам, че няма особени мнения по изменения от 1 до 6. Може ли да гласуваме анблок? Не. Добре, ще гласуваме едно по едно. От 1 до 3 анблок. Не. Не. Добре, ще гласуваме подред тогава. Започваме с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 Край на гласуването. Приема се. Точка 12. Енергийна ефективност. And we first start with amendment number... Започваме с изменение 14. За. Вдигнете ръка. Онези, които са за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 е оттеглено. Отиваме на номер 8. За, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега изменение 11. Има искане от НП за разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1. За, против,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 The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. И накрая гласуваме по цялото становище електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Преминаваме към точка 13, програмата Дафне. Госпожа Баштош има думата. Заповядайте. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка, с които работих много добре. Не мога да спомена всички тях. Ще спомена само името на Силви Гийом. Тя не можа да дойде заради стачката на авиокомпаниите. Общ... Бяха внесени 73 изменения. Няма особени разногласия. Някои от тях внасят нови идеи, други са в подкрепа на вече изразени идеи. Моята препоръка в крайна сметка е да запазим финансирането за програмата Дафни, програма в която подкрепя активното гражданство. Не бива да допускаме, въпреки да загуби своята специфика. Тя трябва да си остане важно средство за борба срещу насилието срещу жените и децата. Това беше моят основен приоритет, за това съм благодарна за, на, на секретарията на комисията и на НП за тяхната помощ. Тогава да започнем да гласуваме. 23-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 24-то пада. Компромис. 3 за, против, въздържали се, приема се. Това означава 31 до 25 падат. Преминаваме към четвърти компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. С това изменение 33-то пада. 34-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че 35, 40 и 38 падат. Преминаваме към 36-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме 37-мо изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 39-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 42-ро изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 43-то изменение. За. Против въздържали се, приема се. 44-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Коментари извън микрофона. Ще проверим 42-ро изменение. Гласувайте 42-ро изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 44-то изменение. Кой за? Против? Въздържали се? Приема се. 45, 48, 47 и 46 падат. Гласуваме 49-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 50-то и 54-то измерение ще се гласуват заедно. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 51-во изменение за, против, въздържали се, приема се. 52-ро изменение за, против, въздържали се, приема се. 53-то изменение пада, преминаваме към 55 пето изменение, то е оттеглено. Преминаваме към пети компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Това означава, че 62, 61, 57, 58, 60, 59 падат. Преминаваме 63-то изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромисно, да проверим, така ли? Добре, проверяваме 63-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Шести компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Това означава, че 64-65 падат. Гласуваме, гласуваме 65-то измерение за, против, въздържали се, приема се. Шестдесет седмо изменение, устно изменение, ще давам, ако никой няма възражение срещу устното изменение. Ще го гласуваме. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 68 пада. Гласуваме 69-то изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 70-то изменение пада.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 Това означава, че 8 и 7 изменение падат. Девето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 20-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 изменение пада. Гласуваме първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега ще гласуваме по именно резолюцията в пълния вид. Гласувайте. Край на гласуването. It's adopted. Приема се. Благодаря много, госпожо Пастус. Voilà. Okay, we now going to proceed the meeting and I'm going to swap over to Swedish. So Продължаваме заседанието и ще премина на шведски език. Госпожа Корнелисен много се ядоса. Okay, please. Моля ви за тишина. Продължаваме създанието. Ще говоря на шведски, както вече ви казах. Моля ви да заемете местата си. Продължаваме работа. Онези, които не са си сложили слушалките, няма да ме разберат, така че сложете си слушалките. Сега ще говоря на шведски. Трябваше да започнем с точка 14, но госпожа Пиети Кейнен закъснява, тъй като самолета е закъснява, доколкото разбирам, така че първо ще разгледаме точка 5 и може да се наложи и точка 18, но ще видим какво ще стане. Искам да помоля всички, които искат да разговарят, да го правят извън залата. Много благодаря. So we don't gonna, we comment Значи няма да работим по точка 14, ще изчакаме госпожа Пиети Кейнен. Започваме с точка 5. Жените и изменението на климата. Давам думата на докладчика госпожа Кил Нилсен. Заповядайте. Мерси. Благодаря, господин председател. Срещата на върха в Дърбан избегна провала и постигна едно по-амбициозно споразумение. Резултатите не са особено удовлетворяващо, но все пак има две основни послания. Благодарение на работата на комисията и другите институции, Европейския съюз възстанови лидерската си роля, като изгражда коалиции в борбата срещу климатичните промени с островните държави и по-далечените страни. Нагласата на Европейския съюз е, се показа като много различна от тази на САЩ. И не можем да не се радваме а, от а, лидерската си а, позиция. Второто основно послание е, че жените бяха в сърцевината на това споразумение, както на ниво взимане на решение в лицето на комисарската Кони Хедегард и президента госпожа Машанабе, и генералния секретар Кристиан Фигуередош. Но също така и на ниво между правителствени организации и паралелните а, мероприятия, ко- които обсъдиха спецификата на взаимоотношенията между климатичните промени и жените. В Дърбан жените се показаха като фактори на промяната. Независимо от резултатите за климата, не можем да не се радваме от това положение. Обикновено на жените се гледа като на жертви на климатичните промени. Сега на тях се гледа не само като на жертви, не само като на обекти, а и като на субекти. Те разполагат с специ, специализирани познания, които са особено необходими в борбата срещу климатичните промени. В тази борба е очевидно, че ние имаме ясни приоритети. Дискриминацията, свързана с половете, е вездесъща в нашите общества. Не можем да не я пренебрегнем в борбата срещу климатичните промени, тъй като ако не осъзнаем този факт, ще се откажем от, е, много, от е, източник на много важни знания. За да се борим по-добре срещу климатичните промени, очевидно ние трябва да осъзнаем факта, че джендър мейнстриминг трябва да се основава на два принципа борба срещу неравенството и борба срещу първопричините. Като на първо място обърнем внимание на финансовата независимост на жените. И в крайна сметка, ние трябва да разберем по-добре връзката между климатичните промени и жените. За тази цел трябва да се събират данни, които не са класифицирани по, по полове. По този начин ние можем, ще можем да взимаме по-добри решения, така както стана в политиката за развитие. В цял свят жените са жертва на дискриминация, защото са жертва. Техните потребности, техните стремежи се отчитат в по-малка степен, отколкото на мъжете. Дезагрегираните данни говорят, че тази дискриминация засяга цялото общество. Те имат по-ограничен достъп до финансови средства, до имущество. Те притежават по-малко от 1% от ресурсите на света. Те са 70% от от онези, които живеят с по-малко от 1 долар на ден. Те са недостатъчно представени в процесите на взимане на решение. Те са 17% от всички депутати и 8% от всички министри. Жените, както казахме, извършват огромно количество от невъзнаградения труд, като се грижат за деца, за възрастни и за дома те, на тях се падат, те те извършват две трети от тази работа. Жените са първата жертва на сексуалното насилие, те са 80% от бежанците и разселените лица и при тях смъртността при природни бедствия е пет пъти по-висока, отколкото при мъжете. Това говори за културните и социални пречки пред равенството. Мъжете имат господство във всички области соци... економическа, социална, политическа и така нататък. Жените са в по-малка степен да се адаптират в условията на сериозни промени, като климатичните промени. Въпреки това, постигнат е напредък в международните договори, за да се отчете тяхната уязвимост. Усът преди 10 години беше осъзнато, че спецификата на половете трябва да се отчете и има различни различни споразумения, като рамковото споразумение от Хиого 2005 година за природните бедствия. Отчитането на неравенството между мъжете и жените обхваща две области. Подпомагането и овластяването, които трябва да бъдат включени в политиката, за да се решават неотложни проблеми като природните бедствия, но също така да се осигурява дългосрочни решения. По този начин джендър мейнстриминг може да, реш... да постигне своите цели, да се, като се осигури по-голяма независимост на жените. Нашия доклад поставя акцент върху взаимното допълване между дейностите насочени към подпомагане на жените в неотложни ситуации и от една страна и промяна на нагласите в други. Това, ще, това може да се получи, като жените бъдат включени в различни механизми за взимане на решения, подобряване на тяхното образователно ниво и работа върху проекти, които осигуряват повече възможности на жените както в Европейския съюз, така и в местните области. За съжаление, европейските проекти в областта на климата не отчитат достатъчна степен спецификата на жените. Пътната карта до 2050 година, която определя приоритета на Европейския съюз към зелена економика и предлага секторен подход за постигане на определените цели, не отчита различията между мъжете и жените. Има обаче връзка между половете и климатичните промени, както казахме вчера и госпожа Естрела ясно посочи това. основните сектори на бъдещата зелена економика са, са ориентирани предимно към мъжете. И се, създават, се създава една култура в предприятията, която не е благоприятна за жените. В заключение, ние искаме значението измерението пол да не се оправдава за, и обосновава за всяка област и да не се ограничаваме само до представителството на жените в економиката и политиката. Ние искаме интегрирана политика и това осъзнава да се занимаем по-подробно с първопричините за неравенството. В противен случай няма да се няма да успеем да постигнем целите, свързани с, с спецификата на половете. Както казах, много е важно да се събират дезагрегирани данни в различни области, за да разберем по-добре спецификата. Това е което исках да ви кажа. Благодаря на съдокладчиците за идеите, които представиха и съм на ваше разположение разчитам на плодотворно сътрудничество, в което и в интерес не само на институциите, но и на гражданите. Благодаря, госпожо Кил Нилсен. Първа в списък на желащите да си изкажете, госпожа Штрела, Заповядайте. Благодаря, господин председател. Най-напред е, искам да поздравя госпожа Кил Ниосен за изготвения от нея доклад. Един е, добре структуриран и интересен доклад. Освен това, той е по една много актуална тема. в контекста на току-що провелото се събитие в Дърбан където жените изиграха една водеща роля. Резултатите от тази среща можеха да бъдат и по-добри, но да не ги подценяваме. Те очевидно са положителни и очевидно заслуги за тях имат жените, които взеха участие. Беше показано, че те са твърдо решени да действат на тази среща по климатичните промени. Вчера обсъдихме моето становище по енергийната ефективност, а между двете теми има тясна връзка. Очевидно е, че жените не могат да бъдат изключвани от която и да е област на политиката, на економиката, и всички сфери на живота, където трябва да се вземат решения. Съгласни сме като цяло с а, това становище. Най-вече предвид факта, че климатичните изменения не могат да не отчитат спецификата на половете, защото той има различен ефект върху двата пола и води до неравенства между половете, най-вече при развиващите се страни. Особено се проявяват ефектите от климатичните изменения сред по-бедното население в по-бедните части на света, както беше отбелязано вече от докладчика. Жените са по-уязвими по отношение на измененията в климата, както и по отношение на природните бедствия, защото са жертви на различни видове дискриминация. Освен това, те са засегнати в особена степен от бедността, сушите и липсата на достатъчно вода. Всичко това води до необходимостта жените да работят повече, за да осигурят необходимите запаси от вода, храна, енергия. Много често млади жени, момичета се отказват от посещаването на училище, за да помагат на майките си в справянето с ежедневните задачи. Ние трябва да подкрепим тази идея, че жените трябва да участват на равна нога в всички аспекти на борбата с измененията в климата. В момента живеем в една епоха на сериозни промени. Това стана ясно и на срещата по измененията в климата. Необходимо е жените да вземат участие в процесите по вземане на решение, когато говорим за адаптиране към изменението на климата. А, тук включвам и нивото на проучвания. Много важно е все повече жени да участват а, в а, работите по проучванията. Те би трябвало да вземат участие и в управлението на природните ресурси, защото разполагат с важни познания относно необходимата устойчивост на околната среда. Ние не можем да пренебрегваме това, не можем да пренебрегваме по-голямата чувствителност на, зени, на жените по този въпрос. Би трябвало познанията, с които те разполагат по тази тема, да се използва пълноценно. А сега, като, след като казах това като представител на групата на социалистите и демократите, ще се спра на някои от измененията, най-вече свързаните с ситуацията, в която се намират жените, най-вече по отношение на природните бедствия и други проблеми, които водят до разлики в ефекта по отношение на двата пола. Ще се спре на целите на хилядолетието. Смятам, че е необходимо при изграждането на политиките за помощ да се вземе предвид спецификата на двата пола, което до този момент не е било достатъчно. А сега искам още веднъж да поздравя докладчика за този отличен доклад, който ще допренесе да се обърне по-силно внимание на необходимостта от една по-силна роля на жените в днешното общество. Ще има, разбира се, и положително отражение към предизвикателствата, пред които сме изправени. Председателя, благодаря. Госпожа Пиета Кайнен има думата. Е, благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Аз също искам да поздравя докладчика за отлично свършената работа. Мисля, че тя е обърнала внимание на най-важните проблеми и на динамиката зад проблема жените и климатичните изменения. Очевидно е, че жените са най-уязвимата група, независимо дали говорим за економика или за недостатъчните природни ресурси или за други области – независимо от това къде живеят жените, дали са в развитите или развиващите се страни. Те са сред най-уязвимите групи, в които се включват и групата на децата, когато говорим за измененията в климата. Ясно е, че на всички нива на вземане на политическо решение липсва участие на жените и това е един от най-важните проблеми. Ето защо аз подкрепям а, идеите, изразени в доклада и най-вече относно засилване влиянието на жените в политиката. Мисля, че е необходимо да изберем един механизъм, който да подпомогне на жените да засилят своята позиция в политиката. Освен това, смятам, че на ниво Конституция е необходимо да имаме право на една добра, чиста околна среда, достъп до природни ресурси, което е изключително важно, когато говорим за жените и борбата с измененията в климата. Относно споменатия проблем – за сегрегираните, сегрегираната политическа власт, жените предимно присъстват в областта на социалната политика и други, докато мъжете имат достъп и контрол върху ресурсите, като бюджетни ресурси, економиката и други. Ето защо необходимо е да включим жените в по-голяма степен в вземането на економически решения. Това, на което искам да наблегна, господин председател, в този доклад е, че жените имат мощ. Жените съставляват по-голяма част от населението. Те са най-активната група в обществото по целия свят – Те са тези, които предимно образоват децата, вземат решенията относно ежедневните потребителски избори. Освен това, на микрорегионално ниво те вземат участие активно във вземането на политически и економически решения. Ето защо необходимо е да намерим начин на европейско ниво да се подпомогнат дейностите на жените като образователи, като потребители, като участници в вземането на решения. Мисля, че можем да имаме едно добро начало на промяна. Благодаря. Благодаря. Аз самия се включих в списъка на ораторите. Аз съм и докладчик в сянка към този доклад. Искам да подкрепя казаното от двете колеги до сега. Становището е много добро. Както казахте, тук се засягат най-важните теми, включени са най-важните въпроси. Понякога има коментари от рода на какво общо има изменението с климата, например, с ролята на жените. Всъщност връзката е много силна и засяга всички хора. Става въпрос за изменения в климата, които ще имат социално въздействие и съответно ще има и влияние върху различни групи от обществото. Така че има определено въздействие тук. Аз ще добавя някои елементи като изменение. Например, може да се включи текст, който да споменава, че мъжете потребяват различни блага по различен начин от жените. Ядат повече месо, пътуват с автомобили повече, например. И това поведение води до изменения в климата това може да се включи като точка А, Б, С и Д, като преамбилна точка, например. Още нещо, в тези точки под формата на букви и във връзка с точка 9 за разширяването на познанията на жените, трябва да кажа тук, че има много добри примери. Аз мога да дам, например, три примера за участие на жените, за образование на жените. Е, нещо, което е спомогнало. В Тунис, например, жените са се научили да използват ефективно водата. По този начин се стига и до по-добро напояване, до разширяване на биологичното разнообразие в Хондурас, в Никарагуа. Жените засаждат дървета. Това води не само до подобрено екологично положение, но и до по-добро продоволствие. Много хора загинаха в Руанда през 1993 година благодарение на събитията. В едно село Ламасика обаче не загина нито един човек, защото жените бяха обучени да тълкуват разни сигнали с предпазен характер. Така че подобни примери могат да бъдат включени може да се подобрят условията на живот за всички, ако жените участват по-активно. Какво може да се направи или на ниво Европейски съюз, или на ниво държава членка? може да включим цели за равнопоставеност във всички екологични политики. Веднага след като се определи някаква екологична политика, трябва да има автоматично свързване с принципа на равенството на половете. Това може да е всъщност и едно от изискванията за приемането на екологичните политики. Аз ще напиша своите предложения и ще ви ги дам като изменения, но искам да ви благодаря като, като цяло за този доклад. Сега думата има госпожа Пападополо. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι είναι μια πολύ ισορροπημένη έκθεση. Καταγράφονται όλα. Благодаря, господин председател. Докладът е определено балансиран. Той обхваща всички въпроси, които би трябвало да бъдат обхванати – Климатичните бежанци са много важен въпрос, на който искам да се спра в много развиващи се страни. Природните бедствия, причинени от климатичните промени, засягат много хора. Мнозина, в това число жени и деца, просто са принудени да емигрират – ето това означава климатичен беженец. И това засяга жените. Те трябва да се грижат за жена, за, те трябва да се грижат за деца, за възрастни, за инвалиди. А, семейство, те са тези, които се грижат семейството да се запази единно. А, като най-важната единица на обществото. А, при бедствия самата тъка на, на обществото започва да се руши. Необходимо е да се осигурят микрокредити, за да може след тези радикални промени в живота им жените да продължат да осъществяват своята дейност. Необходимо е на жените да се осигурят повече възможности. Доклад на съвета на Европа говори за това, че когато жените получат микрокредити, за да развият определен проект, положението на децата се подобрява. Ето защо климатичните бежанци трябва да получат подкрепа, за да могат да издържат семействата си. Това е тема, на която трябва често, непрекъснато да обръщаме внимание. Благодаря. Не виждам други желащи да се изкажат, затова ще дам думата на госпожа Бенто Парис от комисията. Искате ли да кажете нещо? Uh, благодаря, господин председател. Добро утро на всички. От името на Европейската комисия и Генерална дирекция климатични промени искам да ви благодаря за този доклад. Спецификата на половете е аспект, който често се пренебрегва, когато говорим за промените в климата. Жените трябва участват повече, по-активно в усилията за намаляване на емисиите. Именно в развиващия се свят последиците от климатичните промени ще бъдат най-осезаеми и ще е, засегне особено жените и най-бедните. Ето защо е много необходимо да продължи борбата за намаляване е, на емисиите и да се осигури съответна подкрепа за най-уязвимите жените и мъжете не са засегнати в еднаква степен от климатичните промени. Те имат различна адаптивна способност. Няма да се спирам по-подробно на тези въпроси, само ще кажа, че Европейския съюз следва един двояк подход в областта на климатичните промени. Ние предприемаме мерки, които са насочени към борба срещу неравенството между половете в контекста на климатичните промени. Например, неравенството между половете е много важен елемент на редица програми. Прият, има стратегия на Европейската комисия за равенство между половете и освен това е предвиден инструментариум за джендър мейнстриминг в политиката да развитие. До края на 2012 година Европейския институт за равенството между половете ще е формулирал е, условията за Център по въпросите на равенството между половете. Е, ще се разработят показатели за активното участие на жените в взимането на решения в областта е, на климатичните промени. Искам да кажа, че ние отчитаме равенството между половете в нашата стратегия за 2013 година. Комисарият посети комисията през ноември. Тя спомена, че основният въпрос е свързан с развиващите се страни. Разбира се, не бива да пренебрегваме и страните член, държавите членки на Европейския съюз. Комисията отчита исканията в съдържащи се в доклада, отбелязваме отправените искания, ще ги оценим и ще ви представим своите заключения за това какво може да се направи. Благодаря. В заключение госпожа Кил Нилсън. Искам само да изразя задоволство от всичките внесени изменения, които ще повишат качеството на доклада. Благодаря много и очаквам измененията. Това е. Благодаря. Така приключваме дебата по тази точка. Какъв е графика на работа? Изменения могат да се внасят до 10 януари, 12 часа. Ще ги обсъдим на 25 и 26 януари. В комисията ще гласуваме 27-28 февруари. В пленарна зала ще влезем вероятно през март или април. Така приключваме по тази точка и отиваме на точка 14 ролята на жените в процеса на вземане на политически решения, качество и равенство. Давам думата на докладчика госпожа Пиети Кейнен. Сповядайте. Колегат. Е, Благодаря. И така, жените на ръководни позиции. Този въпрос е свързан само с е, качество, но и от друга страна с равенство. Жените имат право да участват в взимането на политически решения и то е толкова голямо, колкото и на мъжете. Жените са най- ощетената група в областта на взимането на решения, заедно с тези, които имат различна сексуална ориентация, например. Защо говоря за този въпрос като въпрос на качество? Защото колкото по-голямо разнообразие има сред взимащите политически решения, толкова повече позиции и гледни точки има. По такъв начин се взимат и по-добри политически решения. Една Тревожна тенденция в Съюза в момента е свързана с факта, че напредъка на жените като взимащи решения на местна и национална почва е прекъснат. Не става въпрос само за прословутите правила, 50 на 50% мъже и жени или 40 на 60. Трябва да се види съответно откъде идват тези проблеми. Може пречките да се разделят на структурни, на такива свързани с обществата на благоденствието там където жените имат по-голяма отговорност за грижата за децата, за възрастните хора. Има пречки свързани с по-лошото економическо положение на жените, по-лошите условия на труд. Въобще всички неизгодни ситуации, в които са поставени жените. Какви други причини има за това негативно развитие? Стереотипите сред мъжете, самата структура на организациите, взимащи решения, дори сред политическите партии на жените се приписват определени роли. Много често жената се изтъква като виновна сама по себе си за това, че няма по-голяма политическа власт. Както вече ви казах, жените много често се грижат за възрастните, за децата и съответно една майка, например, не се интересува толкова от взимането на политически решения. В самите политически партии се крие решението на всички тези проблеми. Трябва да се изготвят изборните листи по такъв начин, че жените да могат да участват по-активно. Политическата власт трябва да се разделя в политическите партии. Различните решения и задачи в момента се разделят по признак пол в рамките на политическите структури. И това не е добре, защото по-късно това се отразява на демократичното разпределение на отговорностите. За жените се заделят обикновено области като социални въпроси, образование, климат, здравеопазване, а жените, а мъжете контролират по-скоро ресурсите, економиката, бюджета, въобще вземат най-водещите политически позиции. Жените имат неизгодно положение на трудовия пазар, в по-неизгодно економическо положение са. Има стереотипи, начини на мислене, които водят до това, че жените не разполагат с толкова ресурси, които да впрегнат своя полза по време на изборни кампании, например. Когато се заделят средства за изборните кампании, жените много често не са представени на достатъчно широка основа. Още един аргумент. Когато се говори за жените, които са на ръководни политически позиции, трябва да кажем, че или броем е твърде малък, или политическите отговорности не са разделени по-равно между мъжете и жените. Същите проблеми, същата структура е, съществува и сред административните постове. И не само когато става въпрос за взимането на решения с економически измерения. В административните корпуси жените не са представени достатъчно, а именно администрацията подготвя политическите решения и така се стига до двойно непредставителство за жените в органите, които подготвят политическите решения и в а, самите органи, които взимат политическите решения. Жените имат ресурси да бъдат а, взимащи решения, те са активни като цяло и могат да участват по-добре. Господин председател, тук в своя доклад аз говоря за инструментариума, който можем да използваме, за да се справим с тази позиция на неравенството и да се опитаме поне малко да стигнем до равнопоставеност. Имаме нужда от национални и европейски стратегии, за да може да дадем по-чист път на жените до вземането на политически решения. Един инструмент е да се подобрят структурите на национално ниво и на европейско ниво. Трябва всички граждани на Европа да могат да съчетават професионалния и семейния живот. Има нужда от а, подкрепа за самостоятелната дейност на жените в предизборните кампании. Има нужда от подкрепа за организациите на жените. В периодите, когато ще има избори за национален или европейски парламент, трябва да се отчита повече ролята на жените. Те трябва да участват в политическите структури на административно ниво. Трябва да се види кои жени могат да участват в самите предизборни листи. Важен начин да се накарат партиите да включват равен брой жени и мъже в листите, е да се създаде стимул за нещо подобно. Съответно, когато това е уместно, може да се използват системи на квоти, дори и в случаите, когато става въпрос само за избори за национален парламент. Освен това, този принцип трябва да се спазва, когато държавите членки представят своите номинирани за пост на комисар. Аз мятам, че държавите членки трябва да номинират един мъж и една жена за поста на комисар и председателя на комисията трябва да гарантира, че в колегиума на комисарите има равен брой мъже и жени. Освен това, трябва да се заложи на равенството в броя мъже и жени, които вземат ръководни административни постове на ниво Европейски съюз. За всички постове в рамките на структурите на Европейския съюз, кандидатите трябва да са поравно мъже и жени – когато говорим за националните парламенти и за Европейския парламент, техните административни органи трябва да функционират по такъв начин, че ръководните позиции, например председателите на парламентите, председателите на комисиите трябва да са по-равно. Целта трябва да е 50 на 50. И след три поредни мандата може да се направи оценка на това доколко е била успешна тази стратегия. Подобни стратегии обаче не са достатъчни сами по себе си. Има нужда от повече научна дейност, от осъществяване на оперативни цели в различни програми, има нужда от мониторинг – надзор. Надявам се, че комисията ще задели ресурси за научна дейност и за подобряване на програмите за надзор. Но и това не е достатъчно. Трябва да има поемане на ангажименти, на задължения на национално ниво и на ниво Европейски съюз, за да може да се провери дали съответните цели са изпълнени и ако те не са изпълнени, трябва да има конкретни механизми за корекция, за да се постигне в крайна сметка равенство. Сега, в заключение, искам да благодаря на всички за доброто сътрудничество, искам да благодаря на секретарията, на всички колеги, на докладчиците в Сянка. Надявам се, че ще получа много критични коментари, за да може становището да е максимално добро. Благодаря. Благодаря госпожо Пиети Кайнен. Сега колегите ще имат думата. Госпожа Овир е първа в списъка. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за подробния доклад. Смятам, че всички ще се съгласят с мен, че качеството на взетите решения зависи от лицата, които ги вземат. От тях зависи съществуването на обществото и за това би трябвало всички негови представители да вземат участие във вземането на решение и то в един балансиран вид, а не представителство от 10 или 20%. Не е достатъчно обаче само да говорим за това и за това да се говори само в кръговете на жените. Необходимо е в тези дискусии да вземат участие както жените, така и мъжете, за да променим статуквото. Ето защо смятам, че трябва да се занимаем с това, как по-точно да включим мъжете в тази дискусия, как да променим подхода си към проблемите. Откровено казано, по-голямата част от обществото не смята проблема за равенство между половете за сериозен проблем, но пътя към промяна започва от начина ни на мислене. Мисля, че трябва да обърнем повече внимание на това. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за извършената работа. Днес в три следобед е крайния срок за внасяне на изменения – ние трябва да внесем няколко в обратната посока. Искаме да защитим съдържанието на този доклад, защото това е проблем на справедливост и демокрация. В Европа жените съставляват повече от 50% от населението. Ето защо е необходимо да имаме едно балансирано участие на мъжете и жените. Наблягам на термина балансирано, защото това е един термин, който е възприят в повечето от нашите доклади, както и в повечето национални, международни, европейски институции. Нашите изменения ще повдигнат някои конкретни проблеми относно политическите партии и профсъюзите. Това ще са конкретни проблеми, които не са споменати в този доклад, но които имат отношение към работното място, работния пазар, различните институции и обществото като цяло. Това, което наблюдаваме по света и в Европа в частност, не само на национално ниво, но и на регионално и микрониво, е, че когато се предприемат правни административни мерки за постигане на балансирано участие на двата пола, има явни резултати. Ясно е какви са необходимите мерки и кои са ефективните мерки. Ето защо в момента имаме възможност да планираме конкретни мерки за постигане на напредък в тази посока. Това, което според мен липсва в доклада, е една от трудностите пред жените да участват в по-голяма степен в парламентите. Това именно е законодателството, европейското законодателство за заместниците. Там не се отчита необходимостта от замяната на жени, членове на парламенти, когато те са в отпуск по майчинство. В моя случай, в моя опит, е, това показва, че интересите на жените на регионално ниво са засегнати много силно. Когато жените е, са в отпуск по майчинство, те се чувстват е, виновни, когато не могат да присъстват на гласуване при избора на председател или друг пост. Ето защо смятам, че в този доклад трябва да предвидим конкретни мерки за преодоляване на тези трудности които пречат на нормалното участие на жените в политическия живот. Необходими са ни конкретни мерки за променяне на административните режими и изборното право, защото в е, изборното право би трябвало да има разпоредба за равнопоставеност на двата пола в е, листите с кандидати. Ето този тип изборно законодателство би ни позволило да следим балансираното участие на половете на различните видове избори. Както казах, ще внеса тези изменения, защото трябва да действаме не само на национално ниво, но и на регионално ниво. Европа е Европа на нациите и на регионите – в регионите има положителни опити. Например, 2005 година беше прият закон за пълно равенство, при което се внесоха изменения в закона за държавните служители, както и в избирателния закон, които осигуряват равенство на участие на мъжете и жените на, в а, законодателните органи на национално и регионално ниво. Що се отнася до самия доклад, трудно ми беше да разбера нещо, а именно участието на жените в изборни длъжности, точка 4, където се казва, че трябва да има балансирано представителство от поне 50% за три а, поредни мандата. Смятам обаче, че трябва да говорим за една постоянна практика, защото това е нещо към което всички се стремим и което ще доведе до липсата на необходимост от квоти. Ние не искаме квоти само за три парламентарни мандата, а постоянно балансирано представителство на жените и мъжете. В параграф 16 се споменава съчетаване на семейния живот и кариерата, както и родителство – Смятам, че когато говорим по този проблем, трябва да сме наясно какви са разходите, свързани с отпуските по бащинство и майчинство. Обикновено разходите са за сметка на жените в това отношение. В нашия парламент се вижда, че все още държавите се затрудняват да изплащат на 100% отпуските по майчинство и бащинство при еднакво заплащане и при равнопоставеност, при равни други условия. Смятам, че трябва да обърнем внимание и на ролята на медиите. Няма значение в кой ден ще спрем да прочетем вестниците. Ще видим, че те не представят образ на жените политици. Обикновено, когато се говори за жена политик, за нея тя не се представи в положителна светлина. Няма да навлизам в полемиката на това, кои са важните жени в Европа, да споменавам канцлера Меркел или други. бих искала една по-широка картина е, и признаване на факта, че все още участието на жените в политиката не е достатъчно. И на последно място, да вземем който и да е доклад, например доклад на ООН. Година след година виждаме, че участието на жените в вземането на решение е, има положителни резултати за солидарността, за, държав... за децата, води до по-положителни резултати на самите правителства. Участието на жените в е, международните среди е, води до разрешаване на конфликти. Тоест, ясно е, че ролята на жените винаги е положителна. И има много причини защо ние, жените, трябва да се борим да имаме по-широко представяне в политиката. Е Благодаря, госпожа Пападополо. Thank you. Благодаря и аз искам да поздравя госпожа Питиканя за чудесния доклад. Там се подчертава необходимостта от редовни механизми за наблюдение и ясни планове за насърчаване на участието на жените в политиката. Вярно е, че има много инструменти, които не са използвани. Те трябва да се използват. Аз съм докладчик Сянка от групата на социалистите. Напълно сме съгласни, че жените са недостатъчно представени в областта на паричните економически въпроси, външната търговия, отбраната, но също така и в комисии, в политическите групи, в ръководните постове и дори в Европейската комисия. Техният брой е една трета. Комисията никога не е имала жена председател. Това са само част от измененията, които смятаме да внесем днес, защото всъщност доклада се спира на всичко това, което трябва да бъде разгледна Ролята на държавата, на медиите, на комисията, на държавите членки на политическите партии. Мисля обаче, че ако тези задължителни мерки като за изборите, например, бъдат въведени всички държави членки, докладът ще спечели. Всяка държава членка си има своя избирателна система, има своя система за издигане на кандидати. Жените определено нямат същите възможности в това число и що се отнася до медийното отразяване. В нашите изменения ние наблягаме върху необходимостта тези инструменти да станат задължителни и подкрепяме мерки като квоти и доброволни мерки като разяснителни кампании. И накрая. По този въпрос има твърде много резолюции от множество международни организации, Пекинската платформа, резолюции на съвета на Европа, резолюции на Европейския парламент. Всъщност това, от което имаме нужда, е положителен опит в една страна. Знаем, че в скандинавските страни има много, са постигнати много успехи в насърчаването на участието на жените в политиката. Тези, този опит трябва да бъде приложен и във всички държави членки. Ако всяка държава членка взима сама решение за това как и кога да постигне а, такова равноправие, ще мине много време. И това е смисълът на едно от измененията, които подкрепяме. И тяхната цел е да се окаже подкрепа на резолюциите в тази област. Благодаря. Аз също съм списъка на ораторите и съм и докладчик в Сянка. И тук, подобно и на доклада на госпожа Кил Нилсен, смятам, че е, Докладът е много добър. Повечето от елементите са включени, конкретни мерки се споменават. Естествено, че трябва да има дела, а не думи, за да се постигнат целите. Мисля, че сте написали отличен доклад и аз много се зарадвах, е, когато го четох, тъй като се дава хода на един дебат. Нямам конкретни коментари, само няколко бележки моята позиция. Знам, че се говори за квоти, дали те са добри или лоши. Въпросът е чувствителен. Аз изхождам от следното. Обичайно, когато разглеждаме разпределението на позициите, постовете в някакъв орган, се гледа компетентността, възможностите. И добре е, естествено, е да има 50 на 50 разделение между мъже и жени. Ако това обаче не може да стане, трябва да се гледат компетенциите на хората. Днес имаме квоти на някои места, например, но те са неофициални. Ние просто приканваме мъжете да отчитат позицията на жените и така нататък. Проблема може да се разреши, ако се даде тласък на социалното измерение в обществото. Можем да кажем, че не сме много доволни от неофициалните квоти. Искаме да има официално въвеждане на квотите. Това ще е добре. Освен това, още един текст, където може да се подсилят нещата. В точка 3 се казва парламента прикамва държавите членки, когато е уместно и така нататък. Това, когато е уместно, може да се премахне. По точка четвърта, моята позиция е същата като на госпожа Билбао. Може би не трябва да се говори за три мандата подред, а винаги това да е така. В точка 9 се казва, че парламента приканва комисията и съвета да засилят равнопоставеността, ако има необходимост. А аз мисля, че има такава необходимост. Това естествено с дребни коментари. Вашето становище е много добро и още две предложения за добавяне на текст към края, където се говори за външните отношения – може да кажем, че когато изпращаме делегации, групи извън Европейския съюз, трябва да разглеждаме състава на тези делегации, защото може да е трудно да се каже, че задължително трябва да участват толкова и толкова жени, но може да се разглежда предварително състава на делегациите. Не е много уместно да се изпращат двама мъже в Копенхаген, ние бяхме само двама мъже в делегацията. Е, така че трябва да се включи половата перспектива и в делегациите, които изпращаме от името на Европейския парламент. Ние сме представители на Европейския съюз и трябва да се вижда, че ние защитаваме позицията на жените, когато контактуваме с политици от трети страни. Аз като председател естествено се възприемам и като мъж и трябва и жените да могат да се изказват. Така че, добре, защитаваме равенството на мъжете и на жените, но трябва да не говорят само мъже. Освен това, всички брифинги, свързани с делегациите, е, трябва да отчитат принципа на равенството на половете. Това са всъщност моите изменения. Аз това, което казах, ще го дам в писмена форма, но доклада мисля, че е много добър и много целенасочен. Благодаря за думата и сега давам думата на госпожа Кил Нилсен. Благодаря. Искам само да се върна на един въпрос за политическите партии, начинът по който можем да постигнем напредък. Аз съм за това, което беше казано, а именно за правно задължителни мерки, не възоснова на идеологията във Франция аз съм член на Зелената партия. През 1984 година тази партия записа в своя устав принципът за равенство в листите. Това даде резултати. Ние бяхме първите, които им, в които имаме председател в един от регионите, Падо Кале. Имахме кандидат за президент жена секретар на политическата организация и от 14 депутати в Европейския парламент, 8 са жени. Тоест, тогава, когато в устава е записано равенството, резултатите са, са на лице. Ето смятам, че от трети параграфа трябва да премахнем изразът тогава, когато е възможно. Да не бъдем толкова плахи. Изразът квота според мен не е адекватен. Трябва да се говори за равенство или паритет. В нашето общество има мъже и жени, трябва да говорим за паритет. Квотите, според мен, са процент, който би могъл да се прилага към други категории например, в различни професии, или пък да се каже толкова процента селени, толкова процента учители и така нататък. Паритетът е нещо съвсем различно. Това са двете части от нашето общество. Ето това е което исках да кажа. Благодаря. И сега давам думата на представителя на комисията, госпожа Фастре. Благодаря, господин председател, за думата. Този проект доклад е балансиран, той е по важна тема. Е, целта му е да се пребори с недостатъчната представеност на жените в процес на взимане на решение. Всъщност е, това е и една от пете приоритетни области в е, рамките на стратегията на Европейската комисия в областта на равенството между мъжете и жените за периода 2010-2015 година. Искам да подчертая, че Европейската комисия възнамерява да насърчи, да насърчава участието на жените при следващите избори за Европейския парламент. Това ще стане чрез няколко програми по-конкретно програмата Основни права и гражданство и Европа за гражданите. Самият доклад подчертава, че Европейската комисия разполага с база данни, създадена през 2004 година на тази основа може, могат да съставят редовни доклади за ситуацията и тенденциите в участието на жените в политическия живот на европейско и национално ниво, както и в економическия и административен живот. Разбира се, и в съдебната система. Европейската комисия благодари за подкрепата Що се отнася до външните отношения, повдигнати в доклада, външната служба работи за, по, за увеличаване на представителността на жените както сред своите служители, така и в външните политики. Аз не мога да изброя всички взети мерки. Само ще посоча, че когато беше създадена организацията UN Women, Европейската комисия изгради тясни взаимоотношения с тази организация с оглед на създаване на стратегическо партньорство и по този начин да се работи за независимост на жените. Нека да напомня и за един меморандум за разбирателство, чиято цел е да структурира по-добре тези взаимоотношения. Този меморандум в момента се разработва. Европейския парламент играе ключова роля в наблюдението на избори и в рамките на това наблюдение – са изградени важни взаимоотношения и връзки. Тук се включват и данни за участието на жените е, и като кандидати, и като избиратели. Един от е, най-важните инструменти е резолюцията 1325 за участието на жените в изграждането и поддържането на мира. Много е важно жените да имат достъп до постове, позволяващи взимането на решения и в интерес на мира. И в този контекст службата за външни дейности полага усилия за подобряване на положението на жените. Последният инструмент, който ще спомена, е инструмента за демокрация и правата на човека. Той дава принос за повишаване на независимостта на жените. Искаме да подчертаем много важната роля на политическите партии, за да настъпи истинска промяна. Благодаря, господин председател. Благодаря. И в заключение, госпожа Пиети Кейнен. Имате думата. Благодаря за тези конструктивни коментари. Ще изчакам, а, а, за да ги получа и ще се опитам да ги включа. Надявам се, че доклада ще получи единодушна подкрепа. На първо място, сега по вашите предложения е точка 3. Тук отчитам изборните системи в различните страни. Те са много различни. Затова съм включила този текст. В някои изборни системи не може да се определят квоти. Е, значи може да намерим формулировка, която да не е толкова обързваща за всички партии и да се отчитат различните технически модели. По отношение на тези три последователни мандата – в които трябва да има разпределение 50 на 50 между мъже и жени. Каква е логиката тук? Целта не е само 50% от председателите на комисии да са мъже или жени. Ако имаме председател на комисията мъж, не искаме просто той да се сменя всяка година с жена. Затова казваме поне три мандата. Например, в комисията по правата на жените трябва да има и мъже и жени, както и в комисията по външни работи, отбрана и така нататък. Така че по този начин определяме такъв паритет в борба с или по-скоро за подкрепа на сегрегацията във всички комисии. Благодаря, така приключваме дебата. Какъв е графика на работа? Днес, 20 декември, 3 часа след обед е крайния срок за внасяне на изменения. Ще гласуваме по този доклад на 25 или 26 януари в пленарна зала влизаме през месец март и така приключваме по точка 14. Благодаря. И отиваме на точка 18, следващата точка от дневния ред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 този проблем, според мен, е много вълнуващ. Моя грешка е, че трябваше да обсъдим този проблем през ноември, когато обаче аз председателствах форума на жените в Того. Искахме да окажем помощ на жените и майките в Африка. Беше невъзможно да съм на две места едновременно. И много Исках да направя презентацията сама, не защото не се доверявам на моите колеги, а защото смятам, че моят екип, искам да благодаря на Анчела за работата по тази тема. тоест, моя екип смята тази тема за изключително вълнуваща. Тя ни дава един модел – във време, когато комисията бездейства. Много бих искала да видя кой е представителя на комисията днес. Комисията не ми обръща внимание и аз сметнах, че това е един проблем, който засяга обикновените граждани и жени и мъже. И реших да изготвя работен документ. Изключително съм благодарна за всички услуги. Имам документа на 23 работни езика, за да докажа идеята за равно третиране. Съвсем накратко ще се спра на засегнатите проблеми. Можете да се запознаете с този работен документ и онлайн. Всички вие сте имали възможност да го прочетете и ще се радвам да чуя мнението ви по темите. Няма да говоря дълго по този доклад, тъй като той говори сам за себе си. Искам само да наблегна на няколко идеи, които искам да споделя с вас. Най-напред аз отговарям за цялостната оценка за изпълнението на директива 2014-113 ЕО. Но ние трябва да вземем предвид решение на Европейския съд. Тук знаем, че Европейската комисия трябваше да изготви един доклад за това как се прилага тази директива в държавите членки. Моя доклад за резолюцията на Европейския парламент трябваше да се базира на този доклад, който обаче не е готов. Беше няколко пъти отлаган, очаква се към края на годината да бъде готов. И ако има представител на комисията, действително бих искала да знам кога ще бъде крайния срок, тъй като се говори за последните дни от настоящата година. Беше обяснима, обяснимо това отлагане поради случая Таш Ашер, но вече мисля, че нищо не го оправдава. Мисля, че комисията трябва да представи своята оценка възможно най-скоро. Това е важно, защото Европа в наши дни е много различна от Европа в миналото. Хората смятат, че ние не вземаме предвид техните интереси знаем, че индустриите са готови да направят нещо различно, да променят статуквото, но не знаят как. А, ние разполагаме само с период от една година до декември 2012 година. Ето защо много бих искала да се запозная с доклада на комисията преди да представя своя проект от доклад Имаше някои много важни части от директивата, на които трябва да обърнем внимание. За да повдигна дискусия в нашата комисия и да се запозная с вашето мнение за директивата и последиците от случая текст Ашер, аз изготвих своя документ. Разбира се, беше важно да изготвя своята работа въз основа на идеята за дискриминация по полов признак в равния достъп по отношение на стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги. Искам да отбележа, че мой работен документ има за цел да изготви едно общо представяне на прилагането на директивата и да обърне внимание на моето становище относно проблемите и възможните им решения в бъдеще. Моята идея беше да докажа на комисията, че ние имаме за задача да подпомогнем сътрудничеството. Трябва да вземем тази своя задача на сериозно. Виждам някои положителни тенденции. Директивата предвижда промяна в е, тежестта на доказване, както и предотвратява нарушаването на принципа на равно третиране. Този принцип се въвежда в повечето национални а, законодателства. Насърчава се равното третиране, но за нещастие не всички критерии се покриват във всички държави членки. Един от резултатите на директивата е, че сега мнозинството от държавите членки регламират изрично дискриминацията, свързана с бременност и майчинство. Но дискриминацията, свързана а, с а, тези проблеми, се наблюдава в различни области и води до трудности в получаването на кредити или достъпа до стоки и услуги – най-вече когато говорим за законно достъпни медицински грижи за репродуктивно здраве. Има много какво да се свърши още. Директивата е транспонирана в повечето държави членки, но в някои от тях е, транспонирането не е пълно. Или пък е, е отложен крайния срок за това. Някои държави са копирани, копирали директно или са следвали минималистичен подход е, и това води до сериозни трудности при прилагането в различните държави членки. Един важен аспект, който още не е засегнат в различните национални законодателства е дискриминацията свързана с кърменето. Какви са моите предложения? Ще ви дам примери. Смятам, че би било интересно да се анализира сексуалния тормоз в образователната система, дори ако тя не спада в приложното поле на директивата, както и съдържанието на медиите и рекламата. Можем да направим една такава оценка, като отчетем важността на а, тези области в изграждането на различни стереотипи. Трябва да се обърне внимание на важността на надежните данни, да има по-голяма прозрачност от страна на комисията и са необходими процедури по нарушения. Можем да използваме различни съдебни практики, когато а, говорим за жертви на дискриминация по полов признак. Когато говорим за национални органи по равенство между половете, трябва да следим как те изпълняват своите задачи, както и да насърчим обмен на добри практики между тях. Още една идея, свързана с а, делото Тест Дашат. Знаем, че в член 41 се говори за използването на пола за изчисляване на премиите и обещетенията при застраховки, както и при финансовите услуги, но това не трябва да води до различия в изплащаните суми. Като дерогация от а, това правило, Държавите членки имаха възможност да решат до 21 декември 2007, преди 4 години, да позволят пропорционални различия, когато половия признак е определящ фактор при оценката на риска, когато говорим за точни статистически актюерски данни. Всички държави членки са се възползвали от тази дерогация – по отношение на един или друг вид а, застраховки. В частност, говорим за застраховки живот и анюитетните вноски. През 2011 Европейския съд обяви за невалидна тази дерогация. И ясно е, че връзката между пола и застрахователните продукти става все по-сложна с това – като член на Европейския парламент, аз се интересувам като приоритет от интересите на моите граждани като потребители. Когато говорим за пазара, проучванията показват, че е, увеличаването на премиите за застраховки живот и застраховки гражданска отговорност могат да се очакват, когато говорим за жени. Трябва да намерим един точен, деликатен баланс. Аз лично бих искала бизнеса да излезе с едни по-добри методи за оценка на риска. Това обаче е малко вероятно. Един основен въпрос, на който трябва да намерим, според мен, решение е дали жените и мъжете са равнопоставени, когато говорим за застраховки – или са в различно положение според данните. Когато се вземе предвид продължителността на живота, те не могат да бъдат равнопоставени. Днес, когато говорим за диференцирано третиране, а не за дискриминация, то е оправдано в някои случаи. До този момент, като такъв фактор, който е позволен, се приемаше пола един от въпросите ми е дали а, можем да продължим да използваме пола като един фактор за оценка на риска, без, да водим до, без това да води до разлика в цените за двата пола. Но какви ще бъдат социалните последици при едно потенциално увеличаване на разходите на, за застраховки? Би било доста интересно да узнаем това решението на Европейския съд може да окаже влияние върху пенсионните системи също. Може да доведе до една по-широка дискусия на пенсионната система, реформите, които се провеждат в момента в Европа. Това дискутирахме и с комисар Антор вчера. В член 5, точка 1 от директивата се говори за новите договори, сключени след 21 декември 2007 година. Какво ще се случи обаче с а, договорите, които се подновяват? Ако вземем предвид краткия преходен период и искаме, за да избегнем бъдещите съдебни спорове и дела, необходимо е да осигурим правна сигурност относно прилагането. Тя трябва да бъде приоритет. Уважаеми колеги, нека бъдем откровени. Ако застрахователния сектор е изправен пред трудна ситуация, кой ще плаща в крайна сметка? Това ще бъдем ние потребителите. Комисията подчертава, че не е необходимо според нея изменение на законодателството. Комисар Рединг заяви, че могат да бъдат издадени насоки за прилагане под формата на съобщение. По-късно този месец все още чакаме. За мен е очевидно, че е необходима правна сигурност, както и едни пълни насоки, които са крайно необходими. Тези незадължителни насоки, които ще издаде комисията, едва ли ще осигурят необходимата правна сигурност, дори и ако са готови, така както те са обещали, на време. Ето защо необходимо е да обърнем повече внимание на необходимостта на коригиране на законодателството. Разбира се, ние нямаме много място за действие, ако комисията не действа, но залозите са много високи. Ако вземем предвид директивата за възрастта, можем да се изправим пред сходни проблеми. Надявам се това да бъде взето предвид, когато се разглежда съответното законодателство. Вярвам, че моята работа не е работа на един единствен човек. Ето защо в своя доклад исках да покажа, че този доклад отразява мненията на всички нас. Отразих решението на Европейския съюз и сега бих искала да ви подканя да споделите с мен вашето мнение. Отразявам факта, че само аз съм докладчик от присъстващите в залата. За щастие, заместник председател Аматейра присъства днес. Надявам се да проведем една плодотворна дискусия и ще се радвам да чуя вашите идеи, както и относно цялостната оценка на директивата. Благодаря за вашата работа. Пожелавам весели празници и се надявам, че няма да бъде мисията невъзможна да направим необходимите промени. Благодаря. Много благодаря. Както и вие казахте, няма кой знае колко колеги в залата в момента. Аз имам един въпрос към вас. Онова, което сте написала интересно. Искам да ви попитам, тъй като имате редица препоръки в края на текста, какво смятате, че трябва да се направи, вие очертавате тук. Имате ли обаче по-конкретни размисли за това какво може да направи нашата комисия. Ще изчакаме естествено и това, което ще ни каже комисията. Въпросът ми е, имате ли по-конкретни идеи за това какво може да се направи? Сега оглеждам се никой не иска да се изкаже. Ще дам думата на госпожа Томбой от комисията. Заповядайте. Както знаете, от решението от теста ША комисията направи анализ на ситуацията и се срещна с различните страни. Госпожа Рединг също така се ангажира бързо да приеме до края на годината насоки, в които да се пояснят най-важните въпроси, с които е свързано решението. Мога да ви потвърдя, че тези основни насоки ще бъдат приети до края на годината. Би трябвало това да стане утре. И ангажимента за приемането на тези насоки една година преди срока, определен от решението, ще бъде спазан. Благодаря. Давам думата на госпожа Гормай. Най-напред. Всъщност ние сме трима депутати, две жени и председател. Този документ ще бъде готов утре. Това е последният ден, в който, последният работен ден на парламента. Комисията трябва да ни уважава като човешки същества и ние имаме нужда от почивка. Защо не можахте да съставите документа малко по-рано? Мисля, че този документ беше готов в средата на ноември което говори, че аз съм проявила уважение към комисията. Всъщност, комисията очевидно просто не дава пет пари за парламента. Съжалявам, че го казвам. Още нещо. Никой не се е допитал до мен. Не знам какви консултации сте провели с кого, но аз не съм получила никакви документи, никаква информация. Като докладчик. Какво сътрудничество искате с парламента? Трябва да разберете, че парламента е вече по-силен. Трябва да сте наясно с това, че ние представляваме гражданите. Причината, поради която подготвихме този документ е, че искаме да покажем своята отговорност. А сега с три изречения ми казвахте, ами проведахме консултации. И то и толкова каква е, каква е информация, какво сте чули от а, застрахователите, от членовете. Документът обаче още не е готов. Мисля, че комисията трябва да прояви уважение към нас в парламента. Господин председател, ви имахте един въпрос. Исках да представя своите мисли Исках да ви мотивирам за по-нататъчни стъпки. Можем да напишем писмо, в което да кажем сега сме 23 декември и нищо не е направено. Как смятат да се сътрудничат с парламента, ако нищо не правят? Сега казват, ами ще има още едно дело теста И Какво от това? Ако носи, ако сме отговорни спрямо гражданите, трябва да бъдем прецизни. В Европа има морална криза. И искаме да покажем на гражданите, че правим нещо. Разбира се, много съм благодарна за това, че документа ще бъде готов утре, но е хубаво, че една година, радно се, че стане една година преди определения срок, но за 3 януари всички ще бъдат в отпуска. Да се надяваме, че там че комисията е разбрала, че ние не сме тук е, клони, е, че ние тук не сме клони, а сериозни хора. Благодаря. Okay, det finns inget ми som Няма други включили се в списъка на ораторите, така че считаме дебата по точката за приключен. Какъв е графика на работа? 27-28 февруари ще обсъдим доклада. Ние. Крайният срок за внасяне на изменения е 1 март в 12 часа. Комисията ще гласува този доклад на 27 март и още не знаем кога ще обсъдим доклада в пленарна зала в Страсбург. Така приключваме по тази точка. Отиваме на точка 16. Всъщност двете точки 16 и 17 може да разгледаме заедно. Те са общо взето свързани една с друга. Имаме един и същ докладчик. Ако няма възражения, нека да разгледаме 16 и 17 заедно. Давам думата на госпожа Матера. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Подобно на ЗИТА, трябва да отбележа, че темите са изключително интересни, като се има предвид огромния брой колеги в залата. Зита е тук е, и председателя е тук и ние сме една отлична компания. Аз съм е, докладчик от името на комисията по тези две становища. Знаете, че равенството между мъжете и жените е основополагащ принцип в Европейския съюз и Сметната палата всяка година разглежда изпълнението на практика на това равенство на половете, когато става въпрос за е, бюджета на Европейския съюз. Така че аз е, следя тук работата на Сметната палата. Първото становище е свързано с цялостния бюджет на Европейския съюз. Второто е свързано с бюджета на разположения в Вилнюс Европейски институт за равенство между половете. По отношение на общия бюджет няма какво да се каже. Становището представлява три параграфа. Казвам, че е важно да се уточнят разходите, свързани с политиката на равенство на половете. Това не е правено на широка основа до сега. В а, другото становище съм включила малко повече информация. Става въпрос за бюджета на института в Вилнюс. По функция 2 на бюджета, свързана с оперативните разходи и разходите за сградния фонд – Имаме 195 000 евро, които са замразени, тъй като местната управа в Вилнюс плащаше найем за тази сграда, но от 16 декември нататък това няма да е така. Функция 3 оперативните разходи за този институт. Тук също има замразяване 220 000 евро. Защо? Защото програми няма как да се изпълняват, тъй като института не разполага с достатъчно голям брой персонал, компетентен персонал. Опитвам се да гарантирам, че института ще се снабди с необходимите експерти своевременно, за да се извърши съответно и ефикасно научната дейност, която е предвидена за този институт по определените проекти. Още нещо. Казвам, че е важно института да демонстрира пред какви проблеми е бил изправен в рамките на годината, за да може да има и пълна прозрачност за целите на работата на парламента. Ние трябва да получим информацията, която ни е необходима. В заключение, нека да спомена графика на работа. 9 януари следващата година е крайният срок за внасяне на изменения т.е. първия ден след коледната и новогодишната вакансия. Нямам нищо друго, което да ви представя. Това са два много прости доклада, но така или иначе със своята важност. Те ще ми дадат възможност да продължа да подпомагам института в Вилнюс. Той има много важни задачи. Мислих си, че председателя учи италиански, стори ми се, че си маха слушалките. Заблудила съм се. Всъщност, най-накрая се усмихвате, господин председател. Благодаря. И искам да кажа, че като заместник председател на комисията, за мен беше удоволствие да работя заедно с един председател мъж който работи също много усилено. Надявам се следващата година ползотворното ни сътрудничество да продължи. Благодаря. Трябваше всъщност да сваля слушалките само за няколко секунди, за 30 секунди, но така или иначе ви слушах през цялото време. Ще упражнявам своя италиански естествено. Госпожа Гурмай, заповядайте. Exactly our Hungarian Унгарските преводачи казаха, че вероятно разбирате италиански много добре. Това е отлично, тъй като живеем в много езична среда. И така, на първо място смятам, че е изключително важно когато говорим за общия бюджет на Европейския съюз, на него се отделя много внимание – и по отношение на Института за равенство на половете. А, всичко това трябва да се следи. Сигурна съм, че Барбара е млад депутат, който получава достатъчно уважение в комисията по бюджетни въпроси. Тя работи много активно. И тук в нашата комисия, и там. Тези становища са изключително важни. Едно изречение на Барбара казва, че бюджет, който включва половата перспектива, е нещо изключително важно, предварително условие за реализацията, добрата реализация от полова гледна точка на бюджета като цяло. По отношение на института, в Вилнюс. От него идват много полезни проучвания за целите на нашата работа. Може обаче и да се подобри положението и да се надяваме, че за следващата година ще има повишение на бюджета за института, защото за да може да функционира той добре, трябва да бъде надлежно финансиран. Вчера говорихме за влиянието върху половете на економическата криза и на финансовата криза и тогава ви казах, че има нужда от статистически данни. Ето защо е много важно да се следи отблизо работата на института. Иска ми се да могат да поръчам на института да подготви проучване и по тази тема, така че благодаря на Барбара не само за работата и по този въпрос, а и по всички въпроси, по които тя е докладчик в Сянка и аз съм докладчик в Сянка. Трябва да благодарим и на хората в кабините, които бяха наш глас и се изявиха отлично през цялата година, целият персонал, Сабин, трябва да сме по-видими. И е много важно, и господин председател, вие доказахте в съвета на председателите на комисии, че работите активно и че нашата дума се чува. Благодаря. Всъщност искам и аз да подкрепя казаното от госпожа Матера. Когато четем вашите предложения в докладите, оставаме с впечатление, че всички тези елементи, финансите не са достатъчно засегнати както трябва. И че бюджета не се разглежда както трябва от полова гледна точка. Това е леко притеснително. Госпожа Бауер има думата. Thank you so much. Mm. Благодаря. Аз също искам да пожелая всичко най-добро на колегите. Искам да заявя, че високо ценя работата и ангажираността, показана от Барбара в тези и други теми. Имам усещането, че практиката, която имахме миналата година, когато обсъждахме бюджета за настоящата и освобождаването от отговорност, а, би била полезна и тук, а именно директора на Института за равенство между половете да присъства на дискусията. Понякога ние губим връзка с този институт И съм сигурна, че те са изправени пред доста трудности с преместването в нова сграда, но координацията между института и нашата комисия би могла да бъде по-добра за в бъдеще. Моето усещане е, че института се съсредоточава предимно върху подготовката на председателствата, Разбира се, това е нещо необходимо, но би могло и ние да получаваме тази информация на време. Ето защо мисля, че е време да поканим госпожа Лангбак или друг, друго лице, което отговаря за отношенията с нашата комисия така че да можем да проведем една дискусия за случващото се в момента. Ние постигнахме съгласие, че поне веднъж годишно трябва да провеждаме такава дискусия. И смятам, че а, дискусията за бюджета и освобождаването от отговорност е именно такъв, такова събитие. Благодаря. Благодаря, госпожо Бауер. напълно ви подкрепям. Този въпрос ще бъде разгледан допълнително. Вашето предложение е добро. Ще включим този въпрос в планировката на бъдещата работа. Има ли някой от комисията, който да иска да се изкаже? Нямаме дадено предварително име. Иска ли някой да каже нещо? Някой от комисията? Не, няма представител. Никой не иска да каже нищо. Добре тогава. В такъв случай даваме думата на госпожа Матера за заключителни слова. Eh, да, благодаря, господин председател. Искам само да изразя подкрепа за казаното от госпожа Бауър. Би било чудесна идея да поканим представител на института. Днес в отсъствието на колеги не успяхме да навлезем в дълбочина. Както казахте, напълно справедливо по економически въпроси, като бюджета, например, се смята, че темата е трудна. Аз обаче бих обосновала значението на това жените да участват в подобни комисии. Марио Мауро каза, че тези комисии са много важни. Там се учи много. А, аз съм завършила философия но с известни усилия успях да намеря интересни въпроси и с голяма радост ще предам този интерес на колегите. Затова подкрепям предложението на госпожа Бауер. Така приключваме разговорите по тези две точки. Нека да ви представя графика на работа, за да няма недоразумение. Последният ден, в който може да внасяте изменения е днес в 3 часа. 20 декември в 3 часа. Ще гласуваме на 25 и 26 януари тук в комисията, комисията по бюджетен контрол ще разгледа въпроса на 26 март. Значи днес е крайния срок за внасяне на изменения. Така приключваме работата по точки 16 и 17. Отиваме на точка 19. Разни въпроси няма други въпроси, така че отиваме на точка 20. Следващото заседание то ще се проведе в Брюксел на 25 и 26 януари. Така, тъй като наближава коледа, може би искаме малко повече свободно време. Желая ви всичко най-добро, чист честита нова година, весела коледа, всичко най-добро на всички вас, на хората от административния персонал, на колегите, на преводачите. Надявам се, че ще се грижите за себе си и че ще се върнете отново през месец януари с нови сили, за да може да взимаме много-много решения по много важни въпроси. Благодаря ви и честита нова година! Заседанието на координаторите ще започне в 11:30.